Ja, guten, genau. guten Nachmittag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Добър ден! Започваме е, с, заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Последно заседание в Брюксел. Е, още едно заседание в Страсбург другата седмица и приключваме за този легислатурен период. Е, дневният ред ви е познат. Е, до този момент е, няма възражения. Знаете и виждате какви са езиците, с които разполагаме за това заседание и така други съобщения на председателя няма. Стигаме до трета точка. Работен семинар на тема е, политика на сближаване, териториални инвестиции. Мартина Слабайова е, е, нашия докладчик. Започваме с нейното експозе. Благодаря, госпожо председател. Скъпи гости, скъпи колеги, е, през следя темата за териториалните инструменти от самото начало на моята кариера тук. Те са изключително важни за европейските региони. Някои от тези е, инструменти е, разполагат с много важни елементи за нашата политика на сближаване. Е, до голяма степен те определят и резултатите, е, които са важни за Европа на гражданите. Комисията е, предложи е, през 2014-2020 е, година да започнат да се е, използват интегрирани териториални инвестиции, е, така че инвестиционните е, структурни фондове да се доближат до общинското, местното равнище. Изключително важно е, естествено, местното равнище да разполага с собствени средства. И трябва да прегледаме не само дългосрочните приоритети на Съюза, но също и променящите се в краткосрочен и средносрочен план приоритети Виждам, че и колегата, който се занимава с тази тема в Комитета на регионите също е тук днес. Поздравявам го. Економиката на мащаба, това е всъщност контекста, в който трябва да разглеждаме териториалните инвестиции. За да проверим и какво ще бъде възстановяването на средствата, каква е възвръщаемостта на интегрираните териториални инвестиции на регионално и местно равнище. Така че е, в този по-широк контекст е, трябва е, да се стигне до увеличаване на ефективността в доклада за освобождаване от отговорност комисията всяка година посочва каква е степента на освояване на средствата за държавите членки. За да се елиминират негативни елементи и последствия, трябва да се изготвят стратегически планове. Много важен инструмент са споразуменията за партньорство които ще дадат възможност на съюзните фондове да се подготвят по-добре за следващия отчетен период. Това е голямото предизвикателство пред всички нас. Ние бихме желали да видим повече сигурност в многото, новата МФР, не само по отношение на регламентирането, но също и по отношение на бюджетирането на основата на резултатите. Колкото по-бързо е, и по-добре се подготвим, толкова по-добре ще е, върви изпълнението, толкова по-добри ще бъдат е, резултатите. Много важно е, естествено, освояването да върви в кратки срокове. Ние сме поканили различни докладчици, които ще чуем Днес те ще ни представят тяхното мнение. Господин Пахач е първият оратор, който ще чуем, който ще представи вижданията на Европейската комисия. Петър Акач има думата. Моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика на Европейския парламент, който организира този работен семинар. Е, и ни покани да представим нашата експертиза е, ние ще представим в е, обобщен вид и тя се отнася до периода 2014-2020 във връзка с интегрирания териториален подход. Преди всичко бих искал да напомня политическия контекст на интегрираните териториални инвестиции, както и другите териториални аспекти на политиката на сближаване. Интегрираният подход, основаващ се на бюджетиране на основата на резултатите, подготви всъщност нашите програми и планове за периода 2014-2020 година. Ние искахме да се съобразим в много по-голяма степен с потребностите на местното равнище и на регионалното равнище. Този подход може да отговори по-добре на предизвикателствата на а, териториите, имам предвид местното и регионалното равнище. И по този начин се създават връзки между отделните сектори, между администрациите, между заинтересованите страни и групи. Това е едно много важно средство, което дава възможност на регионалните и местните власти да предприемат действия за използване на европейските фондове за реализация на техните стратегии и за да се е, отговори на конкретните потребности на съответния регион периода 2014-2020 година е, е всъщност е, е, един съществен период за кохезионната политика, в който започнахме да използваме като основно средство интегрираните териториални инвестиции. Това е един програмен инструмент. Е, тематични са целите, е, програмите е, са посветени на определени теми. Независимо от това дали става дума за една програма или за повече е, наброй програми, много важно е да се координират различните е, източници на финансиране с оглед на е, е, различните актьори. Основата е териториалната стратегия и тя лежи в основата и на градското развитие и стратегията за градско развитие. Признава се в рамките на политиката на сближаване огромната роля на градовете и градските райони. Регулаторната рамка за градовете е, и регионите е изключително важна. Интересно е, че става дума за иновативен инструмент. Като е, се предвижда взаимодействие между различните е, общини, между различните градски управи, е, които е, е, едно взаимодействие, което не проистича непременно от регулаторната рамка, а е решение на съответните териториални единици. Колко държави членки са използвали инструмента. Използването на е, инструмента интегрирани териториални инвестиции е, е, не е хомогенно. 20 държави членки използват този инструмент в различен териториален контекст, като ползват финансиране от различни фондове. 10 държави членки са основните ползватели на ИТ, интегрираните териториални инвестиции. Като основните инвестиции са насочени към градското развитие, устойчиво градско развитие. Останалите държави използват собствени териториални инструменти или следват един по-традиционен подход е, във връзка с е, е, достъп до частни инвестиции, без да се възползват от възможността за взаимодействие между различни финансови източници. Графикът е от 2016 година, когато комисията публикува всъщност промените в програмния и учетния период. След като започна по-интенсивно да се използва инструментът IT, се създаде и портал за данни, който показва интересно развитие около 10% от е, е, кохесионната политика всъщност е свързана именно с ИТИ. Останалите 90% се разпределят между други инструменти създадени е, на европейско равнище или собствени национални инструменти на държавите членки. Е, шестдесет и едно един процент 31,5% е, за региони и местно равнище около 61,5 за градско развитие. Така се разпределят към 2018 година и ти. Предполагам, че и останалите оратори ще се спрат на тези тенденции как инструмента ти, и подходът, свързан с тях, се развиват. Има проучвания от 2017 година, които показват, че нещата зависят до голяма степен и от спецификата на регионите е, е, големите градски е, е, райони, е, но и някои периферни райони в Италия, района на Делтата на Дуна в Румъния в Испания също територии, които не са непременно свързани с градски конгломерации, са се възползвали от този инструмент. Така че става дума за един по-различен и по-разнообразен микс от различни инвестиционни подходи. Ето, че картината е доста сложна, интегрирана. Регионите започнаха да взаимодействат с регионалните центрове за изследвания, за да подобрят познанията си и да разберат по-добре как могат да се използват интегрираните териториални стратегии в рамките на кохезионната политика през втората част на отчетния период. И в платформата за данни са публикувани данни за периода след 2018 година, които са, са свързани с инвестиционните подходи, използвани в ЕСА. ИТИ е гъвкав инструмент, който се използва от различни териториални единици. Е, обикновено става дума за по-големи територии, е, е, в които се залага на економиката на мащаба с различни характеристики. И това, което може би е най-важно в тази връзка, подпомагат се градовете и регионите в процеса на планиране и въвеждане на интегрирани инвестиции, териториални инвестиции, за да се преодолеят предизвикателствата. Освен това, съществуват допълнителни правила и насоки, подготвени от държавите членки които се отнасят до контрола на, на средствата в съответните териториални единици и съответно са съобразени с тематичната насоченост. Какви са предложенията за следващия програмен период? те се съобразяват с посочените предизвикателства и същевременно отчитат добавената стойност на интегрирания подход. Той е водещ за следващия програмен период. Той е и подходът, който ни доближава до очакванията на гражданите и постигането на целите които сме си поставили можем е, в много по-голяма степен на базата на този подход да отговорим на очакванията на местното и регионалното равнище. Е, и е, по тази причина ние смятаме, че трябва да гарантираме за следващия програмен период използването на ИТИ. Това е е, подход, който вече се основава на е, научни изследвания, на техните заключения, те са положителни и е, минималните изисквания, които се предвиждат във връзка с подхода ИТ, е свързан с териториалната стратегия, т.е. това е изискване към съответните компетентни органи, които отговарят за взимането на решения, мобилизиране и включване също и на заинтересованите страни на местно равнище. Това е важен допълнителен елемент в тези изисквания – Става дума за предприятия, за е, учебни заведения, които би трябвало да участват и в подготовката, и в изпълнението на проектите. Има и е, изисквания по отношение на е, администрацията. Е, е Ролята на местните администр... или регионалните администрации се свеща всъщност до изготвянето на съответната стратегия, но оттам нататък няма задължителни изисквания за административните органи. И така, преди започването на следващия програмен е, период не само държавите членки, но и с законодателите на Европейския съюз трябва да оценят не само напредъка, е, но и способността на местното и регионалното равнище да действа своевременно, в кратки срокове, да подготвя съответните стратегии, които са основа за получаване на финансиране. Благодаря ви. Благодаря ви много. Много интересно представене. Вече има въпроси, но ще ги задам след е, всички е, оратори. Моля всеки един от вас да се придържа към време за изказване от 10 минути, за да имаме време за въпроси и отговори. Сега ще чуем позицията на Сметната палата. Господин Ерик Броко от, втората, от втория на Сметната палата който се занимава с териториалните инвестиции. Благодаря много, госпожо докладчик. Благодаря ви за поканата за този семинар. Смятаме, че темите, свързани с ефективността, простяването и регламентацията са а, изключително важни. Що се отнася до работата на Сметната палата, не сме направили, не сме работили конкретно по ИТИ, но сме е, е, изготвили работен документ, който можем да обсъдим и днес. Ако разгледаме правното основание, на е, господин Такич, няма много разпоредби, които е, е, да са на прекомерно дълги, но това не означава, че нещата са прости. Реално е необходима стратегия, която сама по себе си е, е доста сложно изискване. И след това има различни изисквания за правилата за оценяване на целесъобразността и правилата за опростяване – са много важни тук. Има основни принципи за да се преодолее неефективното упростяване. Изготвили сме ги възоснова на международния опит. Комисията е, е работила по темата. Имаме нужда от добре е, определена стратегия. Един подход основан на доказателствата е от решаващо значение. Трябва да се гарантира ефективно приложение и това изисква на всички заинтересовани лица да работят ангажирано, да бъдат включени в определенето на правилата и да бъдат включени в определенето на насоките, след като се определят правилата. Трябва да се спазват и принципите на добро финансово управление. Затова смятаме, че управлението, упростяването, извинете, е а, част от усилието, но не трябва да се разглежда като цел сама по себе си. Определя се е, за кого е потребно опростяването. Целта е да се е, намахнат, премахнат ненужните разходи, вземайки предвид а, е, ползите и за ИТИ трябва да се провери дали ако се намалят изискванията, това ще се отрази на ефективността. Целта е да се постигат зададените предварително цели и за това трябва да има съсредоточаване върху на качество, постигане на резултати и добро съотношение между разходи и постигнати резултати. Вторият принцип е, че е, трябва да се основаваме на подход основан на доказателствата, подход, който да е структуриран. И това означава, че трябва да има е, яснота за происхода на тежестта на изискванията, да се определят е, онези разходи, които са ненужни и, прекал... Е, и са не... или са ненужно сложни. И е, трябва да има оценка е, основана на, на събрани е, доказателства, за да може да се е, предотвратят по-нататъчни проблеми. На този слайд ще видите прегледа на оперативните програми в държавите членки – възникват въпроси за мерките за опростяване. В жълто съм отбелязал онези елементи, които заслужават внимание. Някои от документите за кандидатстване са 130 страници, други са само 17. В някои страни се приемат документи на хартия, други е, в други електронно, на, в трети се изискват и двете. И за това трябва да видим защо са различни изискванията и какви са причините. Може пък да има основания. За това говоря за събиране на конкретна информация. Третият принцип е съответните а, участници – да поемат ангажимент към темите. Комисията, парламента, съвета, държавите членки да бъдат включени а, и а, в процеса на предложение за административно опростяване и в а, изграждането и избирането на насоки. Различни са темите, но трябва държавите членки да могат да предложат мерки, които да преодоляват излишната административна тежест. Може да има също е, прекомерно е, високи административни изисквания, които реално представляват допълнително и ненужно осложняване и оскъпяване. Например, изисквания за конкретен тип съхранение на документациите и прочие. Виждате, че до 2006 година са се намалили, са се а, увеличили насоките а, на 420. Тези насоки а, трябва да бъдат на разположение на потребителите през цялото време, т.е. своевременно, и също да не се променят твърде често за да може да бъдат изпълнявани. Важно е качеството на правилата, а не броят им. За периода от 2021 до 2027 година сме изготвили становище, в което казваме в общи линии, че комисията е напреднала при опростяването на правилата, но не е постигнато, постигнато добър резултат от спестяването на средствата и са, премахнали, са премахнати някои изисквания за отчетност. Нямат ясна връзка между средствата, които са получени от държавите членки, броя на показателите, броя на оперативните програми и прочие. Затова може да се окаже, че самия брой оперативни програми и правилата за тях могат да означават, че има прекомерна трудност, нещо, което с... прекомерно осложняване. нещо, което се видя при разговора за интегрираните териториални инвестиции. Последния принцип – отчетност и постигане на резултати. Е, някои от проектите, които се е, финансират чрез ИТИ, трябва да бъдат насочени за постигане на ефективно разходване на средствата. Опростяването не трябва да се разглежда като цел само по себе си. Що се отнася до спазването на правилата, ето последния слайд, който добре е, иллюстрира за какво става дума. Нивата на грешка и годишните доклади. Тук се вижда ясно, че подобрените правила за управление и контрол са значителен фактор, който води до статистически значимо намаление на нивата на грешка. От 2009 и 2008 до 2009 година има значителен спад. Става дума за разхода, разходите за периода от 2000 и 2000-2006 е, и следващата година, която виждате, се отнася за следващия период. И а, е, става съвсем ясно, че а, е, има нови правила и управлението е по-добро. Няма конкретни правила за ИТИ, но мисля, че тези принципи са свързани с регламента за общите разпредби и по-конкретно с ИТИ. Благодаря за вниманието. Преди да минем а, към следващите въпроси, ще чуем конкретен пример от приложението на място. Директор Мартин Фери а, от Центъра за проучвания в областта на политиката ще ни е, представи тази тема. Заповядайте, 10 минути. Благодаря за възможността да се изкажа. Аз не съм директор на този център, а научен сътрудник. Исках да уточня. В университета Страт Клайд в Глазгъл и Техническия университет в Делфт – Възоснова на работата си съм се подготвил за този семинар. Що се отнася до моята презентация, има три основни цели. Някои от тях вече бяха представени от Питър, така че сигурно не е необходимо да ги включвам отново. Питър описа ключовите елементи по Ити и разликите между държавите членки. Аз бих искал да подчертая колко е важно да има вариации, тъй като има различни видове на изпълнение на ИТи зависи от моделите на развитие, от градските модели в държавите членки, регионалния контекст, децентрализацията на обществената информация, националните и регионални нива и също така капацитета за изпълнение и натрупания опит. а и самото замисляне на програмите по кохезионната политика. В тези рамки виждаме наистина разнородност, що се отнася до управлението на инвестициите, връзката с управляващите органи и посредническите органи, Но дори и при общите ити виждаме разнообразие в набора от задачи. Също така има и разлики в покриваните територии. Квартали, градове, селски райони, градски райони. В някои случаи се работи по социалното приобщаване, намаляването на въглерода и други. Питър вече е засегна до някъде финансовото изпълнение. Този слайд се основава на платформата за данни на Европейската комисия. Виждат се разходите за 2018 година като процент от планираното. виждаме, че изпълнението на операциите е, е белязано от доста големи закъснения. Междувременно има подобрение, що се отнася до заделените фондове и ускоренията през 2018 година. Има някои разлики в изразходването според типа инвестиция – съгласно данните на комисията. Има и разлики между държавите членки. От тази диаграма може да видите процента от всички планирани разходи. Най-високите нива са в сиво, най-низките в жълто и тук виждаме едно ускоряване при най- резултатните модели. Бих казал, че на този етап трудно може да се види ясната връзка между характеристиките на ИТ и резултатността. На ниво държава членка имаме сравнение в тази диаграма между планираното и изразходваното. И тук ще кажа, че е трудно да се направят заключения, но какво виждаме? Най-високите разходи са в най-малките страни. Понякога това е от Фонда за регионално развитие – Имаме също така и страни, които имат капацитет. Това са страни като Холандия за използване на такива фондове. Средната скорост на изразходване е различна. Например, в Полша имаме най-голямото финансиране за териториални инструменти. В този случай се използват ИТИ, които са насочени към районите метрополитени, столицата. Що се отнася до опростяването, в Польша имаме регионални програми, които също улесняват интегрирането. Държавите членки с по-низки нива на разходване – принципно са държави, които имат по-голям набор от стратегии с по-малък обхват. Това са отделни общини, например, а не области. Бих казал провизорно, че може би пропорционалността е изключително важна за финансовите резултати. Е, важен е опита, нивото финансиране, което е постигнато. И също така бих казал, че изпълнението на повече на брой стратегии с по-малък обхват би могло да намали предизвикателствата. Като говорим за предизвикателства, може би трябва да кажа, че някои от тях са специфични за ИТ. Те трябва да бъдат отделени от отражението върху програмите. Трябва да се мисли за ефективността, за полезността и също така сравнение между меки и твърди резултати, краткосрочни и дългосрочни резултати – ние можем да имаме показатели, които да отразяват добавената стойност. Как се прави това на различни нива? Например, проследява се управлението или взаимодействието. При някои стратегии е важно да има достъп до набор от данни за определена територия addressing these, these challenges. I'd highlight here, one is the importance of development. много е важно да се разработват местни показатели, за да може да се проследи какво се случва конкретно в определени територии. Това може да се основава на национални стратегии, както във Франция, Добре е да има и качествени показатели, различни проучвания, въпросници, за да се проследи и по-трудно проследимото. И тъй като цяло от оценката на държавите членки става ясно това, което каза и Питър за добавената стойност. Важно е да има проекти насочени към специфични териториални нужди. Много е важно също така да се проследят ползите. Економически и социални въпроси би трябвало да могат да се решават. Това е много важно. В някои държави членки изграждането на капацитет е най-вече на местно ниво. Има секретариати, работни групи и това е изключително важно. И развитието на корпоративната култура. Заинтересованите групи понякога за първи път – са привлечени за да обсъдят тези въпроси и това е важна инициатива. Разбира се, има предизвикателства при разработването на тези териториални стратегии. Трябва да се види къде са функционалните граници, кои са тематичните приоритети отдолу нагоре. Всичко това трябва да се съвмести Що се отнася до бенефициерите, тук трябва да се работи с общинските органи, а дългосрочно може да има и по-активно участие на частния сектор, НПО. Както каза и Питър, важно е да има стратегически проекти на един ранен програмен период. Разбира се, с течение на времето сроковете се сгъстяват, но е важно да се мисли какви са нуждите. Да се работи и чрез обществени поръчки. Може би кохезионната политика е важна като цяло, но и ти имат своята специфична роля да допълват интеграцията на място. Тук виждаме примери за много добра интеграция на стратегическо ниво, но ако погледнете дясната част, виждате и оперативното ниво. Преодоляват се предизвикателствата, които вече споменах. Има, разбира се, и ценни примери за проекти, които вече са били изпълнени. Имаме и координатори на място между Социалния фонд и Фонда за регионално развитие – има и проекти насочени към градски центрове, които се характеризират с по-ниска покупателна способност. И тъй препоръките важно е да има пропорционалност, изграждане на капацитет. Момента във времето също е много важен. Имаме и проектни предложения – Наблюдението и оценката също е важно. Трудно е на аудиторите да се докаже понякога добавената стойност и разбира се устойчивост. Трябва установените ползи да бъдат дълготрайни. Питър спомена какви са бъдещите перспективи. Ето тук виждаме какво трябва да правят държавите членки. Има известна несигурност при изпълнението на ИТИ. Следователно трябва да се мисли по-активно. Важно е да има по-голяма гъвкавост и също така по Фонда за регионално развитие да се заделят 6%. Благодаря ви. Извинете, че си надвиших времето. Благодаря. Толкова беше интересно. Може би трябва да направим още един такъв семинар. Но сега да чуем два много хубави примера от конкретни територии. Ще чуем за града Пилзен в Чехия и след това италианския пример от Месина в Сицилия. Първо ще дам думата на господин Ерих Бенеш, който е директор по европейските проекти в град Пилзен. Здравейте, подготвил съм презентация за вас, която е на английски, но тъй като темата е много важна за всички нас, а моят английски не е чак толкова добър, ще си позволя да ползвам превода. И ще говоря народния си език. Госпожи и господа, бих искал да представя позицията на а, ползвателя на а, стратегията на равнище град. Малко за предисторията. През 2004 година започнахме да действаме по този начин в Чешката република, като решихме, че трябва да подобрим използването на средствата е, и администрирането им. Това, което мога да кажа е, че през настоящия период е, броят на проектите е, достигна своя максимум. Има големи, сложни, по-комплексни проекти, които използват по-големи суми, но не става дума само за град Познан, става дума и за региона около Познан. Проектите са предимно в инфраструктурата. Ние знаем, че трябва да променим инфраструктурата си, защото Пилсен в крайна сметка се бори да се представи добре като култура на столица на Европа. И трябваше първо да определим правилата. Правилата се подготвяха много дълго. През 2014 година започна подготовката на правилата, но малко по три години по-късно те бяха на лице. И в крайна сметка правилото N плюс 3 ни помогна да увеличим степента на освояване, да ускорим изпълнението по цялата тази схема. И така. А, малко по-бавничко би трябвало да говори е, оратора. И така. Ще се опитаме да следваме оратора. И така виждате кои са е, в крайна сметка големите градски е, региони в Чешката република. Те са около Прага и Прага. Е, там има една особена специфика. Е, и същевременно е, имаме е, е много кластърни и еднокластърни е, региони. Е, при много кластърните ще спомена Острава, да кажем, като пример. И още един район. Два са примерата за многостранните и многокъстърни проекти. Какви са ползите? Това е въпроса, който си поставяме когато се съчетават различни инструменти е, и конкретно, когато става дума за и ти. Ето слайда. Първият пример. Интегриран проект е, в Пардовце е, и още един проект в транспорт, за транспортна инфраструктура. Подпомагаме е, обществения транспорт, е, т.е. става дума най-вече за екологичен е, проект. Опитваме се да разпространим естествено нашите предложения в цялата територия която виждате. Става дума за терминали, за а, а, тролейбусни линии. Когато става дума за по-кратки, разто... по-къси разстояния. Но не създаваме е, непременно локализирани проекти, не създаваме проекти, които да покрият една по-голяма територия тъй като необходимостта от финансови средства е голяма, така че регионалното въздействие и ползата е също голяма от финансирането в ИТ. Взаимосвързаността е всъщност най-важният аспект за нас. И затова смятаме, че в по-голяма степен ще се налагат ИТ в бъдеще – и нека да видим сега как стоят нещата в по отношение на една по-широка и голяма стратегия техническо образование. Да кажем, в Пилзен има една подобна стратегия. Това се свързва и с предприятието Шкода. Е, естествено, е, има исторически причини. Е, има машиностроене в Пилзен от дълги години. Строят се, създават се машини, създават се автомобили и така. Ние много често имаме усещането, че се намираме в черна дупка. Наливаме пари, обаче постигаме много малко с тях. Да, точно така, черна дупка. И затова залагаме на техническото образование и обучение в целия сектор. От основното училище през прогимназията, гимназията, е, извън училищни е, форми на обучение е, в различни центрове, в предприятия. Комплексната роля на образованието и обучението стои в центъра на вниманието ни, защото по този начин можем да подобрим и производството и изобщо способността на региона. Можем да произвеждаме и да обучаваме много по- добре ориентирани в техниката и технологиите специалисти. И Междувременно вече виждаме резултатите и трябва да кажа, че това са проекти, които в крайна сметка могат да съпровождат човека през целия му живот. От момента на обучението, образованието в техническата сфера до неговата професионална реализация и усъвършенстване. To být vlastně evoluce ne бихме желали да видим запазване на статуквото, но не желаем да повтаряме ни същи грешки. Разминаване между планиране и освояване на средствата. Неща, които вече сме виждали как стават. Това което правим в момента е да подготвяме следващата стратегия, следващите конкретни проекти, за да постигнем максимална синергия и да а, успеем да а, включим проектите в цялостната стратегия. Почти невъзможно е да проследим резултатите. Трябва да си сътрудничим с администратори, с почти всички, които работят на национално равнище през целият този период на планиране. Но Страхувам се, че и подготовката за следващия програмен период, който започва през 2021 година, отново се е забавила. Страхувам се, че администрацията се бави, а така не може да се създаде истинска стратегия, която ще обхване голяма територия и ще има голям ефект. Това, което желаеме е, резултатите да са на лице още сега. Е, естествено, инструментът е, е хубаво да бъде част от националното законодателство, за да бъде регламентиран по-добре. Може би това е проблем само на Чешката република, но надявам се, че този проблем ще се реши още преди началото на следващия програмен период. като човек, който участва в управление на проектите, аз смятам, че тези проекти са много важни за развитието на региона. Те осъществяват стратегии чрез комплексни операции, свързани с финансирането, с спазване на срокове и същевременно ще можем да постигаме стратегическите си цели за целия регион. Те са от полза и за обществеността. Нуждаем се естествено от подкрепата на много хора. Е, и а, бихме желали да интегрираме колкото е възможно повече обществеността в тези проекти. А, за тази цел е необходимо да ги информираме съвсем ясно за всичко това, което планираме. Тоест, обществеността е, е пряко свързана с нашите проекти. Тя е активен участник и в подготовката, и в изпълнението. Ние разчитаме на подкрепата на обществеността. Европейския съюз, европейските институции е, на практика е, вече се виждат в много по-положителна светлина. Благодаря ви. Благодаря. И сега. Е, преминаваме на юг и даваме думата на представителя е, на е, градската оправа е, и програмата за градско развитие на Месина. Благодаря, ще говоря за интегрирания подход към устойчивото градско развитие и начина по който той се прилага към Месина, град на северния ем, бряг на Сицилия, трети град в Италия по брой на жители и, в Сицилия и първи по територия. Що се отнася? Аз съм съветник, отговарящ за европейските фондове. В Месина а, имаме няколко агенции. Програмата Пон Метро е първата европей... Е, първата е, програма в Месина, която е, въвежда устойчивост на обществените услуги, инфраструктура за социално приобщаване и елементи от дигиталния дневен ред, 85 милиона евро. Имаме и допълнителна оперативна програма ПОК Метро, 34 милиона бюджета и След това идва Джендър Urbana, програма по ИТИ, която има две основни цели. Първо, да се подкрепят малки и средни предприятия в процеси е, в областта на иновациите. И второ, справяне с е, екологични въпроси, е, хидрологични рискове и ерозия на бреговете. Има 32 проекта в Месина, свързани с околната среда, економическо развитие, туризъм и култура и средства за социално приобщаване. 100 и 21 милиона евро са средствата. По-настоящем няма достатъчна ефективност – Целта е да се е, работи за постигане за по-голямо съответствие с европейските е, зададени цели. Координацията между различни нива на управление е основен елемент тук. Има няколко недостатъка на настоящата политика за сближаване – първоместните власти не участват в определенето на целите и приоритетите. Те трябва да из... преминат през доста сложна процедура за изискване и управление на средствата. Тематичните цели, заложени в настоящите регламенти, не винаги отразяват компетенциите на местните власти, нещо, което може да ги затрудни при използването на средствата. Местните власти често зависят от други нива на управление, които предоставят съфинансиране. За нас е трудно да комбинираме различни средства от а, различните стратегии за управление на и развитие на територията, тъй като има различни изисквания за различни фондове при управлението, кандидатстването и отчитането на средствата. И освен това, зададените приоритети не винаги отговарят на по-малко конкурент, на особености на по-малко конкурентните селски райони. Затова за след 2020 година смятаме, че трябва да има достатъчно голям бюджет за инструмента ИТИ е, елементите, които в момента са включени. В кодекса за поведение трябва да станат правно задължителни. На трето място да има партньорско споразумение между Европейската комисия, държавите членки и местните органи, за да може да има по-тясна връзка между кохесионната политика и местните потребности. На четвърто място Приложението на ИТ трябва да взема предвид проблемите на място, да взема предвид особеностите на място и, как, и, и потенциала, с който се разполага. Кохизионната политика не трябва да се насочва само към най- конкурентно развитите райони, но а трябва да бъде в помощ на по-наблагодетелствените райони, независимо от това какви са селски, градски и полуградски. Също и трансгранични райони. Трябва да се вземат предвид местните потребности, а не да се налагат е, едни и същи правила за всички. На шесто място да има един регламент, който определя правилата за използване на средствата, а не пет различни, както е сега. И да има яснота, така че и те действително да дават възможност на местните органи да вземат решения за мерките, които се вземат на териториално място, без да се безпокоят, че ще бъдат наказвани, ако не се постигнат някои от целите. На седмо място за интелигентната специализация трябва да насочим инвестиции за научно-развойна дейност, да участват и университети и, изследователски следователски ценности. На осмо място. Делегирани на правомощия и отговорности на компетентни местни и регионални власти, което да бъде засилено през следващия програмен период. На девето място изискванията за определяне дали става дума за държавна помощ за дете и трябва да бъдат опростени и е, подобни на други европейски програми. Що се отнася до, до условията, показателите за постигане на резултати трябва да бъдат опростени, за да могат местните органи да вземат решение какви точно конкретни резултати искат да постигнат и това трябва да е пропорционално на финансовите средства, е, които е, са на разположение в региона на 11-то място. Е, Приоритирането трябва да се основаваме на критерии, свързани с оценката на риска. Затова е много важно управляващите органи да се срещат в по-ранните етапи на, на управлението на плана, за да няма проблеми за бъдеще. Заключение. Призоваваме за нов консолидиран инструмент за изграждане на капацитет за всички европейски фондове, особено за ИТИ, който да вземе предвид всички мерки за техническа помощ, които са на лице за местните органи. Да има адекватен пер, по размер персонал, да има добро управление на финансовите и обмен на познания между управляващите органи и прилагащите органи. Искаме да се намалят, а, намали броят на правилата и делегираните актове, свързани с контрола и одита, особено там, където става дума за ниски нива на управление. Така ще се увеличи правната сигурност, особено където има няколко нива на проследяване на проекта, включително местно и регионално. И да се работят по общи тематични цели – и приоритети за инвестициите, които да са основани на регионални потребности, а не да се определят на европейско равнище. Подкрепяме тематичната концентрация, но подбора на темите трябва да бъде оставен на компетентните местни органи. По този начин приоритетите могат по-добре да отговарят на местните особености и контекст и стратегии. Благодаря ви много. Uh, think... Благодаря. Мисля, че вие наистина дадохте прекрасни насоки на комисията. Не знам дали те искат да кажат нещо по насоките, защото виждаме, че препоръките са едни и същи, дори да идват от корено различни места. Вярвам, че комисията по бюджетен контрол може да бъде истински посредник. Вие в комисията трябва да слушате. Аз имам няколко въпроса. Първо искам да благодаря много на секретарията на комисията по бюджетен контрол – за организацията мисля, че имахме отличен подбор на ораторите. Благодаря за организирането на семинара. Много добро съчетание на оратори. Ще започна с първия оратор, за да задам въпросите си. Вие говорите за доброволен инструмент, но каква е възможността за задължително разширяване на финансирането на ИТИ или да има заделяне на средства по социалния фонд или фонда за регионално развитие, задължителен процент. На второ място виждам, че в предложението, което се прави, не виждаме междинни органи. Но същевременно градовете, регионите нямат последната дума за това какви проекти да се финансират. Има ли възможност да се дадат отговорности и правомощия с цел по-голяма гъвкавост? Ще задам своите въпроси след това госпожа Гресле I have some research question to, to, to Dr. Frey um, regarding financial implementation. За финансовото изпълнение знаем, че по МФР имаше забавене с поне две години по изпълнението на ИТ. Вие чисто теоретично очаквате ли подобни закъснения в бъдещата МФРМ? и как виждате вие интегрирането на стратегиите IT в споразуменията за партньорство. И още един въпрос накрая. По функционалните области държавите членки ли трябва да ги определят или заинтересованите групи трябва да казват какво за тях е функционална област. Господин Бенеш, забелязах, че град Пилзен има най-високото европейско финансиране в сегашната МФР. Това заради изпълнението на Итилие и как ще опишете вашето сътрудничество с оперативните програми? Какви са взаимодействията? И госпожо Превиди, вие сте изготвили тези насоки за комисията. Е, затова ще ви задам въпрос като на господин Фери. Трябва ли и ти да се включат в партньорските споразумения и смятате ли, че държавите членки биха приели това? За държавната помощ Искам да ви попитам какво упростяване искате да видите и ти да се изключат от държавната помощ или някакви конкретни интервенции? И към Европейската сметна палата, вие сте последното ниво на контрол. Искам да ви попитам как виждате тези препоръки от одитна гледна точка – включително и опростяването. Какъв е конкретният опит, когато чувате от териториите? Um, мадам Гресле, yeah. мадам Чер, Госпожо Гресли, заповядайте. Да, благодаря. Е, много интересни презентации чухме. Е, Опитах се много внимателно да слушам. Първият ми е, въпрос е към комисията. Все още не разбрах добре какво точно представлява интегрирания подход. За мен това са си са напълно нормални, обикновени структурни проекти. Така че какво отличава е, интегрирания подход от е, обикновените структурни проекти? дали това са някакви екологични аспекти или някаква специфика в сътрудничеството на регионално или местно равнище. Е, много ви моля, не повтаряйте само, че това, което казахте е по време на презентацията. Е, Полша очевидно използва този механизъм. Има много програми. Защо Полша точно? Защо не други държави членки? Имате ли някакви представа и обяснения за това явление? Е, към представителите на регионалното равнище благодаря за е, това, че споделихте вашия практически опит с нас. Е, как участват националното равнище? И доколко вие също сте включени в процеса на селекция на национално равнище? Като имаме предвид казаното от Сметната палата, какъв е вашият опит по отношение на участието ви в проекти, финансирани от Европейския съюз? Или вие може би казвате, не, толкова често се сменят правилата, че на практика е, не ни се ще вече да участваме в такива проекти. Ако позволите, разполагаме само с 15 минути, затова нека да започнем по обратния път. Да започнем с вас и накрая да чуем комисията и Сметната палата. Благодаря ви. Започвам с вашия въпрос за условността и също така държавната помощ и правилата за нея. Аз бих препоръчала да се използват и ти, защото има и много малки предприятия, които са включени в тази програма. Но за тях едни подобни правила са твърде сложни. По отношение на условността, С едно такова предварително условие можем да се надяваме, че различните управляващи органи и заинтересовани групи ще откликнат на местните нужди. След това въпроса за подбора на национално ниво. Ние като местни органи не участваме в подбора на национално ниво. Ние участваме до някъде на регионално, но не и на национално. Със сигурност моят опит по европейски проекти ми е помогна да разбирам какви са механизмите и какъв е подхода Това помага да се подкрепят местните власти За местните власти е много трудно да се разбере какви са тези множествени правила. Затова казвам, че моят предишен опит ми е помогнал. Аз разбирам каква е еволюцията, защото имам опит с Европейския парламент, Европейската комисия – и имам този вид познания. Силно препоръчвам този вид опит. Благодаря. Нека се опитам да отговоря накратко. На въпроса на госпожа председателя, кой какво оценява. В нашия случай в Чешката република ние изготвяме стратегиите, след това ги предлагаме на национално ниво. И когато тези стратегии са одобрени като цяло, в рамките на нашата администрация и ти се оценява единствено от гледна точка на това дали отговаря на стратегията или е в разрез с нея. Всичко друго, което е от административен характер, се управлява на национално ниво по оперативните програми. Надявам се да съм ви отговорил. А на госпожа Тлабаева, защо имаме толкова много пари за сегашния програмен период – защото изготвихме много големи, мащабни проекти с взаимодействие и имаше заделяне на средства. Според мен това е много по-ефикасният подход при европейското финансиране, защото се подготвят единствено проекти, които са подкрепещи определена стратегия – това са проекти, които нямат само местно отражение, са важни за целия регион и освен това един проект следва предходния. Разбира се, не сме на края на периода все още, но смятаме, че ще можем да освоим още пари, за да изпълним проектите. Иначе сътрудничеството не е лесно, най-вече сътрудничим с Министерството на регионалното развитие в Чехия. Струва ми се, че по-настоящем работим с тях по-добре, отколкото по предишния програмен период. Опитваме се да работим в рамките на стратегиите, определени на национално ниво. И ако успеем, успеем да представим проектостратегиите, например, до месец юни тази година, нямам никакво съмнение, че сътрудничеството с нашите индустрии би означавало, че нашите проектостратегии ще бъдат включени в техните програми. Okay. Um, thank you. So the first question was in terms of the likelihood of financial Благодаря по закъсненията в финансовото изпълнение. Мисля, че стана ясно днес. Има известни опасения. От друга страна, бих казал, че държавите членки трупат опит за това как да изпълняват тези инвестиции, развива се капацитета и това трябва да е в основата на бъдещия период. Освен това е важно стратегиите и проектите да могат да стартират колкото се може по-скоро в подходящия момент във времето. Това трябва да е приоритет, но всичко зависи от по-широката рамка. Имаше и въпрос за ИТ и партньорските споразумения. Мисля, че това е добра идея, защото в някои държави членки има известно разочарование от териториалното измерение, дали то е достатъчно силно или слабо във всички политики. Разбира се, в някои държави така или иначе, определени задачи се изпълняват в национален план, но най-малкото трябва да се знае как една държава членка ще интегрира териториалното измерение. Това е необходимо да се включи в споразумението. На трето място, дали подхода трябва да е отгоре надолу или обратното. Мисля, че това е процес на множество нива и точно това е основното. Сътрудничество на различни нива, оптималните територии в контекста на различните държави и членки. Не става дума за или-или, а за взаимодействие между тези нива. Имаше и друг въпрос за Полша. В случая с Полша, както вече казах, те са набелязали стратегически и функционални области, например метрополитени, столицата и други. Това е логично. Трябва да спомена и това, че регионалните програми, по които част са ET са програми, които имат приоритети по социалния фонд и фонда за регионално развитие. И това, разбира се, обяснява и напредъка. Благодаря. Ще започна от последния въпрос, ако позволите за отличния резултат в Польша и защо не го виждаме в други страни. Както е казвала и, и преди Европейската сметна палата, при ИТ инструментите са всъщност доста прости, но това не значи, че няма сложност последния стратегически доклад на комисията от 2017 година е, видяхме, че резултатите са много разнородни, което е свързано с е, националния и регионален климат по отношение на различните политики. В Полша изготвянето на подхода за ИТИ започна още 2000, за ранния 2000, период 2014 до 2020 година. Това е и подход основа на националната политика, което е важно за административната подкрепа и различните междуинституционални механизми за сътрудничество. Това е важно и за отчетността, и за начина на разработване на стратегиите. Много важен фактор за бързото прилагане на инструментите. Има и страни с доста труден старт, които обаче успяват да приложат много ефективна система. Има и такива, които все още се мъчат да стигнат до ефикасното финансиране. Така че наистина става дума за националното управление. По въпроса на госпожа Гресле, наистина интегрирания подход е в основата на кохезионната политика, а инструмента ИТИ както и други такива интегрирани инструменти, правят интегрирания подход възможен. Having... Програмния принцип, многогодишното програмиране, това вече е някаква стратегическа рамка. А това, което предлагат и ти, и както чухме и от различните примери, които са свързани и с проектно интегриране, не само градски райони, а подкрепа и на отделни проекти, като тук нямам предвид само адхок, подбора на проектите. На госпожа Длабайова за управлението ще отговоря, че това наистина е много деликатна тема. Бъдещото предложение се опитва да внесе яснота по управлението до някъде. Би трябвало да може съответните органи да могат да направят оценка на стратегическата гъстота – на проекта. Не е необходимо да се посочва междинен орган. Съгласно правилата на споделеното управление, последната дума е винаги на управляващия орган. Ако той реши, вече може да посочи междинен орган. Това е възможно. Опитът на местно ниво показва, че градските органи не винаги искат да поемат цялата тежест на отчетността, проверките. Това увеличава административното натоварване на местно ниво. Ако има добро сътрудничество на множество нива, между регионалните нива и националното, тогава до някъде този товар ще бъде поет. А за доброволната природа на ИТИ и това е много деликатна тема. ИТИ като инструмент са наистина доброволни, но интегрираният подход не е доброволен. Той е регулаторен на местно ниво. Що се отнася до развитието и регламента всъщност предлага акцент върху интегрирания подход от гледна точка на оперативността. Има три члена за териториалните стратегии. Това е нещо, което е задължително. А самите инструменти остават доброволни, тъй като няма една единствена формула, която да може да се прилага при тези толкова различни територии и съседни области. И накрая много благодаря за поканата към комисията. Благодаря, че чухме и тези прекрасни примери. Аз си ги отбелязах. Надявам се при работата в различните държави членки и по време на преговорите да се съобразим. Brief, so can... Да, благодаря. Ще бъда кратък. Мога да резюмирам препоръките от експертите е, са ценни. Ние ги имаме предвид, естествено. Е, включваме ги в работата си на място. Важно е да се е, идентифицират е, онези елементи, е, при които нещата са твърде сложни. От е, правна гледна точка, е, вие казвате как е възможно е, някои неща да се решават единствено на национално равнище, как да се решават обществените поръчки и така нататък. Всичко това, естествено, трябва да се анализира много добре. Е, аз посочвам необходимостта от идентифициране и анализ в моята презентация. Е, е, споразуменията за партньорство и изпълнението на тези споразумения. Естествено, нещата са свързани и с определени срокове, какви са партньорите, които са най-подходящи, е, как да се подберат. Е, естествено, тук е, всичко това става в много кратки срокове. Ние имаме всъщност регламента за общо приложимите разпоредби. Това ли е в крайна сметка регламента, който урежда всички тези въпроси? Комисията може би би трябвало да се е, е, обърне най-вече към местното равнище и да види какво точно трябва да се доуреди е, по една е, ясна, простичка схема, така че да бъде е, лесно за работа е, за хората на място. Има очевидно много работа, която трябва да се свърши. В този случай. Е, бих говорил, да, за цялата тази информация за индикатори и така за отделните сфери, за тематичните концентрации, трябва да се смели и да стане в една достъпна форма ясна. Да, благодаря много. Понякога, така да се каже, опираме до едно явление, което ни е пределно познато дезинформацията. Ние познаваме проблемите от настоящия отчетен период е, и бихме искали при подготовката на следващия програмен период да се ръководим в крайна сметка от най-добрата практика на местното и регионалното равнище. Благодаря много на всички, които участваха в този работен семинар. Благодаря и на секретарията, който го организира. Като докладчик за мен информацията бе изключително полезна. Благодаря и за практическия опит, който споделиха и представителите на местното равнище. Ще дам думата и на госпожа е, Гресле, която в качеството си на председател участва много активно в организацията на нашия семинар. Благодаря. Регионалните представители говориха за нещо много важно, а именно как информацията от регионалното равнище стига до европейското равнище. Ние обикновено а, е, така упростяваме нещата и казваме държавите членки трябва да организират нещата но се сблъскваме се с един и същи проблем. Хората на местно равнище, на регионално равнище са изправени пред редица проблеми и не знаят всъщност към кого да се обърнат и как да ги решават. И така, вие е, вече ни разказахте е, на базата на италианския опит, е, колко е важно да се включат регионалните представители в решенията на националното равнище. На времето направихме едно посещение в Сицилия и е, чухме същото. Националното правителство е, по непрозрачен начин всъщност разпределя средствата. Това видяхме и в Полша. Видяхме как е, ако партията на управляващата партия на определено място, в определен регион е различно от управляващата партия на национално равнище, пари на практика до съответния регион или съответната община не стигат. Трябва всичко това да се е, анализира много добре и да се разработят очевидно други критерии, за да има стиковка и за да има е, един автоматичен механизъм, който да води до осъществяването на добри проекти. Това е задача е, и за нас е, в Комисията за бюджетен контрол. Не зная дали колегите в е, Комисията за регионално развитие проявяват също интерес, но според мен би трябвало да се загрижат и те за това, тъй като става дума за средства и тези средства трябва да се използват максимално рационално. Ето това, което прави Чехия е много важно и много ценно и в Полша, в крайна сметка, там където е използвано използван механизма и инструмента, нещата са много по-ефективно решени. И така, благодаря много сърдечно на всички. Желая на всички, които ще пътуват да стигнат живи-здрави от дома. Оценяваме е, много високо вашето участие в този работен семинар и желанието да е, посветите този ден на нас. Разчитайте на нас, ние продължаваме да следим темата. Това не е заплаха, това е просто предварителна информация. Благодаря на всички, които участваха в организацията на семинара и на е, нашите оратори. И така, преминаваме към последната точка от дневния ред. Е, ще обменим мнения за декларациите на държавите членки. Това е един проект, който е много важен за нас в нашата комисия. Поканихме държави членки, но никой от държавите членки е, не се отзова на нашата покана. Наистина никой. Докладчикът е, дори по едно време каза, може би трябва да се откажем от тази тема, но ние няма да се откажем, тъй като сме посветили много енергия и време е, в течение на три легислатурни периода на тази тема националните декларации. И затова е, на това последно заседание в Брюксел е, включихме като точка в дневния ред темата национални декларации – Радвам се, че господин Валброк от Генерална дирекция бюджет и госпожа Линдстрам от Европейската сметна палата са тук. Те са <laughs> всъщност, така да се каже, единствените участници в обсъждането днес. Но аз наистина много се радвам, че те са тук и им благодаря. Го. И така, представители на комисията. Господин Валброк, благодаря господин Божо председател. Благодаря за това, че ни давате възможност да се върнем на тази важна тема. Действително, в рамките на много разговори, на много трилози сме обсъждали темата и отново се връщаме е, на темата е, националните декларации трябва да станат задължителен елемент, но е, до този момент не сме успяли да наложим това виждане държавите членки, в крайна сметка, съгласно действащата разпоредба, могат е, да представят е, е, на компетентните европейски органи, на парламента, на комисията, на съвета, декларациите, подписани от съответните компетентни органи на съответното равнище. Но това е доброволна инициатива на държавите членки всички тези средства на практика се реализират на национално равнище. Те са източници от различни национални източници и подлежат на контрол на национално равнище. Естествено, необходимо е да се посочи и така, начина на контрол в рамките на вътрешната одитна система на национално равнище в тези декларации. Ние можем да извличаме определена информация, ако сме сигурни, че има качество при извършването на работата по националните декларации. Последният документ от 2015 година документ издадени издаден от комисията посочва, че съществуват редица трудности, които понякога ни пречат да сме използваме националните декларации – като надежден източник на информация. Не е изненадващо, че нещата се свързват и с срокове. Е, сроковете е, обикновено са свързани с съответните е, финансови отчетни е, години, е, а те свършват на 31 декември в националните държави, докато при нас периода е от октомври до октомври. Е, така това е свързано и с средствата по фондовете, които се отпускат. Така че националните декларации, които получаваме, колкото и да са малко, те е, е, понякога е, не са надежден източник, тъй като не са валидирани, така да се каже, от съответното е, компет... компетентно равнище, от съответния компетентен орган. И това ни пречи да одобрим е, националната декларация като надежден източник на информация държавите членки би трябвало да обърнат по-голямо внимание на пълнотата на данните. През 2011 година комисията посочва, че декларациите за управление би трябвало да се свързват и с финансовите декларации, които ще принесат за укрепване на финансовото доверие и сигурността за правилно използване на бюджетни средства. До този момент обаче не можем да се похвалим с голям напредък, тъй като в крайна сметка се ръководим вече от цитирания член 63 в финансовия регламент, който не е, изисква задължително представяне на е, национални декларации и е, е, това естествено е, не винаги ни дава възможност е, да преценяваме е, достатъчно е, надежно дали са е, спазени всички изисквания по отношение на законността и редовността Надявам се, че ще можем все пак да отбележим някакъв напредък. Ще трябва по някакъв начин да се опитаме да ограничим квалификацията, дадена от палатата и от съда, за да можем да постигнем и по-голяма надежност при изчисляването на процента на грешката. Оценката на грешката трябва да бъде под 2%. Това е изискването на Сметната палата, но да, това е изискване на по отношение на процента на грешката доведе в крайна сметка до много по-добри резултати при отчитането на средствата и изразходването им съобразно съответните принципи в държавите членки сертифициращите и аудитиращите органи на национално равнище вършат своята работа съобразно националното законодателство. За нас единствената надежна оценка, която се базира на познатите ни принципи за аудитиране, е оценката на Сметната палата. Така че би трябвало да има пълно съответствие с правилата и принципите, които се ползват от Европейската сметна палата. Аз се надявам, че е, трябва да говорим повече за изпълнение на разходите и е, да включим е, националните парламенти в е, дискусията по въпроса за характера задължителен или е, доброволен на националната декларация. Да, благодаря ви. А, страхувам се, че преводачите не успяха да преведат всичко съвсем точно. А, ще трябва, естествено, а, съвсем точно да се ръководим от това, което е записано. Всъщност, не всичко, което, така да се каже, се обявява за задължително от Сметната палата, непременно е хубаво и трябва да се изпълни. Това поне е моето лично мнение. Госпожа Линдстрам има думата. Тя представлява Европейската сметна палата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че ме включихте в тази обмен на мнения. Ще разгледам националните декларации от гледна точка на аудитиращ орган. И естествено ще имам ще се ръководя и от всичко това, което имам като о, насъбран опит в Швеция. Нашите възможности по отношение на националните декларации са много ограничени. Вие ще видите и в становище 6 от 2007 година какво сме написали по този въпрос. Ще помоля за следващия слайд. И така. Ще повторя това, което нашият колега от комисията току-що каза, но ще коментирам с няколко думи въпроса за националната декларация и нейния характер. Естествено, тук виждате, че напомняме за финансовия регламент, за това, че държавите членки могат да представят на парламента, комисията, съвета, съответно подписано от компетентен орган национална декларация. Това е доброволен акт от страна на държавите членки и на практика полезността зависи от обхвата, от качеството на извършената работа при попълването на декларацията. Ползата е на лице там, където инструментът укрепва системата за вътрешен контрол. От наша гледна точка това действително е така. Ако Националната декларация укрепва системата за вътрешен одит, тя действително е полезна. ЕСП на практика може да използва декларациите като източник на информация, ако е уверено обаче че е, работата по изготвянето на декларацията се опира на стабилни и надежни данни. И е, наде... Така че е, това е пример за няколко декларации от 2009, Дания, Обединеното кралство от 2009, подписано от секретаря бюджета, от Нидерландия годишно получаваме такива декларации от Върховната сметна палата и от Швеция също, като декларацията е заверена от правителството. И от шведска гледна точка е, няколко коментара, ако ми позволите. Е, като имам предвид е, опита ми като специалист в Министерство на финансите в Швеция, Междувременно се обмених опити с колегите от, аудитна, от Сметната палата. Става дума за едни проверки, е, check and balances. Е, е, това е много важно при подготовката на националната декларация. Важно е да има надежна система за вътрешен контрол и съответната компетентна служба да издаде декларацията. Трябва да се имат предвид принципите за законност и редовност. Министра на финансите трябва да следи за изготвянето на една много надежна оценка на националната декларация с оглед на националните отчети, които се е, представят и пред шведския парламент. Така че е, това е един вид е, политически ангажимент за гарантиране на законност и редовност. Е, е, и системата действително се опира на прозрачността. Освен това става дума за един процес, който върви отдолу нагоре. Е, и е, когато казвам процес, имам предвид цялата е, система за докладване и отчитане. Националните одитни служби, Сметната палата на Швеция също следят е, е, от управленска гледна точка за това как се изготвят е, отчет, финансовите отчети, които служат като база за изготвяне и националната декларация. И аз вече посочих, че процесът е многоетапен, върви отдолу нагоре. Благодаря, това е от мен. Благодаря. По тази тема, като че ли никой не желая да говори е, много. Ние знаем, че ни предстои много работа. И развитието на националните декларации е, като че ли е цял сектор при нас в комисията. Докладчикът е, ще трябва да поработи много солидно по темата имаме е, такъв човек, е, който е, следи темата, който непрекъснато по собствена инициатива изготвя доклади, представя ги, след това продължава да се консултира и да следи развитието. И сега ще помоля представителите на Сметната палата, госпожа Линдстрам, господин Брокоп, господин, представителя на комисията, да ни кажат как виждат развитието в бъдеще. Ще е, трябва ли да продължим и какви ще бъдат конкретните стъпки, защото само с работни семинари нещата очевидно не стават. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря по-бавно този път. Исках да бъда разбран. Както беше казано, това е добро допълнение от на съществуващата система по член 63 но не трябва да пропускаме факта, че много сме подобрили е, приложението на място от управляващите органи. А това е много важно на от гледна точка на комисията, защото това е гаранцията, че се управляват грешките, е, че се управляват финансите на нивото, което е най-близко до тяхното приложение, където в крайна сметка най-добре се контролират евентуалните грешки. И затова при националните декларации трябва да вземем предвид и тези е, креативни елементи и основните принципи. И е, Сметната палата е, заяви, че може да вземе предвид аудитираните национални декларации – в контекста на, национални, на международните принципи за одит. Времето е важен въпрос, обаче. Защото, например, декларацията на Обединеното кралство дойде две години по-късно, две години след като би била полезна. И последно предложение. Добре е да включите елементи, свързани с постигането на резултати в тези декларации, включително, е, защото те трябва да се включат във всички е, елементи на проверка, така че е подходящо да влязат и в националните декларации. Няма много за добавяне. Ако може да организирате семинар по темата, това би било полезно. Но е добре там да присъстват и държавите членки, експерти от държавите членки, защото именно държавите членки трябва да а, могат да а, отговорят на въпроса дали декларациите са били от полза за засилването на контрола на място. Благодаря и всъщност се опитахме да го организираме за този следобед, но това не стана. Вземайки предвид, че националните декларации помагат да, да се спести малко работа, те са добра инициатива. Не съм сигурна обаче, че можем да кажем, че сме за keinerlei Kontinuität gibt und auch keinerlei Verlässlichkeit. Да, като че ли няма смисъл непрекъснато да повтаряме нещата за сроковете. Цифрите се променят. Естествено, на две години не си струва да се прави това нещо, трябва да се прави по-често. Ще трябва да поговорим с националните парламенти, но те не са много ентусиазирани Различен е интерес на националните парламенти във връзка с изразходването на европейските средства. Някои от държавите членки е, не са много заинтересовани е, да се ползват европейски средства, защото при всяко нарушение на практика се губят е, финансови ресурси и следват санкции или неприятности. Това е част от проблема. При всички положения ще трябва да поработим по-нататък по всички тези проблеми но не бива да си затваряме очите пред действителността и ще трябва да прокараме нашата идея за националните декларации. Това очевидно е едно много голямо поле, в което ще трябва да прекопаем, колкото и да е неприятно и трудно. И така, това бе в крайна сметка е, последната ни тема, но не бива да забравяме естествено принципите за е, е, които трябва да се спазват и в крайна сметка много важно бе и да оставим едно добро наследство. Другата седмица ще се видим отново в нашата комисия и заедно с комисаря Етингер ще обсъдим интересни въпроси във връзка с конфликта на интереси в една държава член. Последното заседание няма да бъде при открити врата, така че в Страсбург, в тесен кръг ще обсъдим нещата с комисаря. Благодаря много на всички за участието, благодаря за интереса, довиждане.